Има ли възражения срещу протоколите от заседанието от 15 април? Няма. Протоколът е прият. Der Rechtsausschuss hat in seiner Sitzung vom 16.